die präsidentin! Добър ден, скъпи колеги. Е, възстановяваме заседанието. От социалисти и демократи имаме решение за е, решение, което днес ще се впише в протоколите и влиза в, съответно в сила. Протокола от вчерашното създание е на разположение. Има ли възражение срещу него? Не. С това той се приема. Следва доклад на госпожа Холмайер и Гария Забал Рубиал за е, проекто бюджета за Европейски съюз за 2020. Без бавене предлагам да, понеже госпожа Холмайера няма още, да дам думата на госпожа Гария Забал Рубиал. Е, е, знаете, че ще е, има е, възможност за е, синя карта и е, спонтанни е, е, изказвания. Е, моля ви да приготвите своите карти. При спонтанните изказвания не е необходимо да изчакате до е, края на изказванията. Можете веднага да заявите желанието си. Сега давам думата на докладчицата Гария Забал Рубиал. Señora президента, señor комисарио, señor министро, mañana... Благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин министр. Утре ще гласуваме по бюджет, който възлиза на 171 милиарда евро. Изглежда много, но всъщност това е само 1% от богатството в Европейския съюз. И с него финансираме европейските политики, по които сме взели решения заедно. Ние считаме, че някои от тези политики са приоритетни и искаме бюджета да ги подсили. Там отделяме 3 милиарда. Това е единствения марш на маневри, който имаме. От, тези, от други 3 милиарда, 2 ще се дадат за борба с климатичните промени, което показва и нашия силен ангажимент за борба с най-голямото предизвикателство на момента. Също така работиме по всички бюджетни редове, свързани с борбата с климатичните промени за да се постигне и целта за декарбонизация, за разработване на модерни технологии. Основният ни приоритет е да дадеме средства за програми свързани с климата, но това не е единствения ни приоритет. Искаме финансиране и за инициативата за заетостта за младежите е, съвета и комисията считат, че има нужда от средства. Е, също работиме и за поддържане на програмата Еразъм. Не забравяме и земеделските производители, които са жертва на безсмислена търговска, търговски войни. Е, трябва да се търси облегчаване на положението заради наложените промени. Необходимо е да има подкрепа и за бежанците, не само на европейска територия, но и за страните, които независимо от трудното си положение ни дават пример за ежедневна солидарност. Е, има бежанци от е, преди 60 години, примерно палестинците, и те оцеляват единствено благодарение на помощта от е, Обединените нации тези политика ще оформят една модерна Европа, ще се въздействат върху ежедневието на европейските граждани. И като е, докладчик за другите институции искам да очертая и работата на тези институции защото всички политики на Европейския съюз е, се състоят не само благодарение на дейността на съвета, комисията и Европейския парламент. Европейския проект се поддържа от работата на всички останали институции, които упражняват надзор е, и отчитат случващото се във всички сектори. Затова е необходимо те да имат съответния персонал и финансови ресурси да изпълняват своите функции. Защото в никакъв случай няма да помагаме на Европейския съюз, ако търсиме е, бюджетни намаления, които не дават възможност те да изпълняват функциите си. Подкрепяме и Комитета на регионите, които също дават своя принос за законотворчество, като внасят погледа на хората на място. Необходимо е и бизнеса, и работодателите да могат да имат своето отношение – към предвижданите политики. Затова работим с Европейския економически и социален съвет. Работим и с много други